Maman. Start. We come to the Human Rights Democracy uh, eh, Financing Instrument for the Promotion of Democracy. Точка 11. Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Докладчик е господин Александър Граф Ламсдорф. Къде е той? Андрю, ти ли ще се изкажеш от негово име? Имаш ли какво да ни кажеш? Не. Днес граф Ламсдорф не може да присъства, тъй като има ангажимент в Либия. Ангажимент свързан с насърчаването на демокрацията. Винаги можем да разчитаме на него в това отношение. Започваме с изменение 93 за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 срещу 23 гласа. Отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Фем 8 За, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 27 гласа. 103 за, против, въздържали се. 103 още веднъж за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 9-9 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против. Не е ясен резултатът, нека проверим електронно. Абшемо е изгешлосен. Край на гласуването. Днес не е добър ден за госпожа Крац. Отхвърля се с 25 срещу 25 гласа. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 9-10 за, против, въздържали се, електронна проверка. Abstimmung ist Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за и 18 против. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се много малка разлика между гласовете за и против. Ще трябва да проверим електронно. Край на гласуването. 29 гласа за. Приема се 9, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против. Електронна проверка. Край на гласуването. Двадесет на 25 гласа. Отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 165. Не отпада. ФЕМ 9 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 17, 124, 125 за, против, въздържали се, приемат се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 127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 въздържали се, приемат се. Фем 12 за, против, въздържали се, приема се. Фем 11 отпада. Фем 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 14 за, за, против, въздържали се, приема се. Фем 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, приема се. 136 за, 137 за, кой е за 137? Против? 137 за. Против. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 се отхвърля. It's closed. Електронна проверка. Край на гласуването. It was not my idea. <laughs> Не беше моя идеята да проверяваме електронно. 47 гласа за и 0 гласа против. Кой поиска електронна проверка? ФЕМ 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 140. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За. Против въздържали се, приема се. Фем 18 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля. Че се приема, извинете. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Отхвърля се, поправя се председателят. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се. 919 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 9.20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 923 за, против, Приема се. 9.24 отпада. Фем 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто шестдесет и четири за,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 Приема се. Електронна проверка. му Край на гласуването. Приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 168 отпада. 169. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 23 за, против, приема се. 28 за, Гласуваме електронно по ФЕМ 23. Моля, гласувайте. Angenommen, äh, Край на гласуването. Приема се. и 28 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, приема се. 31 за, против,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 182 за, против, въздържали се, приема се. 35 до 37 анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 38 за? против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 2 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. 40 плюс устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Фем 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против. Още веднъж по 45 за, Против. Приема се. 46 за. 46 не отпада. Гласуваме по 46 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 27 на 23 гласа. ФЕМ 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Петдесет и седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 отпада. Гласуваме по предоставянето на мандат за водене на преговори. Моля, гласувайте електронно. you. Край на гласуването. I will become drunken at the end of this meeting for every beer. 49 <laughs> zu 0 49 гласа за, няма гласове против, 4 ма въздържали се. Трябва да изпратим телеграма в пустинята. On the DCI. Ана Гомеш из nicht там. А сега е докладът на госпожа Гомеш. Тя не е тук. Може би е последвала господин Ламстов в Либия. Има ли някой, който иска да каже нещо от името на госпожа е, Гомеш, е, госпожа Монес? я замества. И така, е, гласуваме 41. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега, 43. За, против, въздържали се, приема се.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 Може ли да гласуваме Брантнер до 71? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 22. За? Против? Въздържали се? Приема се. Осно изменение 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. 73. За? Против? Въздържали се? Приема се. 27. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Може ли Брантнер, да го гласуваме анблок. Е, кой е за две? Е, гласувахме ли го това? А, той е прието. Добре. А сега господин Мауро иска да каже нещо за 31. Президенте, е un emendamento orale da proporre che ho già Председател, искам да предложа едно устно изменение – аз консултирах вече докладчика. Той е съгласен. Политика за развитие е важно Съюза в своите политики да не се противопоставя на усилията за постигане на целите на хилядолетието в съответствие с цитира се, члена от договора за функциониране на Европейския съюз. Госпожо Брантнер, Съгласни ли сте с тази формулировка? Да, добре. Е, така гласуваме 31 за, против, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, приема се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. И така, 37 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка за 37. Das war das 37, ne? Ja. Dann ist das angenommen. Dann hat die EVP nicht mit abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърляме. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 4 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се. Нека проверим. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено с 28 на 26. 5 е, за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за. Abstimmung ist jetzt geschlossen. Край на гласуването. Това е световен рекорд. Хм. 54 за, няма против, няма въздържали се. Поздравления! за отсъстващата докладчица. Може би това е правилният начин човек да не е тук, когато се гласува доклада, за да е прият той. И аз след малко се махам. А сега преминаваме към доклада Брантнер за инструмента за стабилност. Госпожо Брантнер, Имате ли да кажете нещо? Компромис едно. Дагин. За, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106. 95 дафюр. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Wir kommen dann zu 13 dafür. Сега стигаме до 13. За, против, въздържали се, приема се. 9-7 за,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 Извинете, казва председателя, да проверим. Така ли? 102. Проверка. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет на 18 приема се. Компромис 6 за. Против въздържали се приема се. 106 за против, въздържали се, не се приема. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли? Много мал... Един повече са зелените. Продължавате да сте седем. Край на гласуването. 30 на 25 приема се. Това е изменение 7 на комисия по бюджета. 17 за, против, въздържали се, приема се. 109 за. Може ли да гласуваме анблок с всички изменения на господин Лузин? За. Против. Въздържали се. Не се приемат. Печет 8 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 18 за против, въздържали се, приема се. Приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 21 за,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 Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим, но смятам, че се приема. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 за 30 против. 208 за, против, въздържали се. Да проверим. 28. Край на гласуването. 13 на 40 съвсем ясно се отхвърля. Тихото мнозинство. Тук си казва думата. 135 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се. Нека да проверим.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 9.15 за, против, въздържали се, не се приема. 37 за, против, въздържали се, приема се. 9.16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.17 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за. За, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против. Да проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 32 на 24. 54, 44 за, против, въздържали се. Приема се. 9-19 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Приема се. 46 за, против, приема се. 150 144 за. Това пада. 47 и 920 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 158 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете. Из Отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Инта 2 за, против. Отхвърля се. 160 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Инта 3 за, против, Да проверим. Според мен се отхвърля. Край на гласуването. 26 на 30 отхвърля се. 49 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверка, моля гласувайте. Почти затваряме възможността. Ето сега вече край на гласуването. Отхвърля се 27 на 27. 9.21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 4 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 26 на 30 отхвърля се. 162 за, против, въздържали се. Приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, 166 за, 166 за,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 Против. Въздържали се. Приема се. Интепет. Отпада 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172. Нека пак да гласуваме за, против, въздържали се. Трябваше да си знам. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърлят се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. 7 188 dafür. Приема се 188 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 924 за, против, въздържали се, приема се. 64 пада. 64 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 пада. 65. Разделно гласуване. Госпожа Брантер, може ли да обясните? Е, още веднъж искам да кажа, е, нека направим разделно гласуване, за да първата част е, ще става дума за публичното, за общественото здраве, нека този текст си остане вътре, т.е. гласуваме с минус, но текста си остава и втората част, където става дума за а, запасите и в екстрени ситуации, и където става дума за опазване на общественото здраве, нека този текст да го оставим на другите комисии. 56 за. Спад. За първата част. Против? Отхвърля се. Отхвърля се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 9.25 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 7-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 7-9 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема Отхвърля се. 8-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 в 3 части. Кой е за първата част? За против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. Нека да проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 29 на 27 приема се. Трета част за против въздържали се. Приема се. Госпожа Брантнер, не се радвайте толкова много. 8-5 за, против, въздържали се, приема се. 8-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-7 за, против, въздържали се. Социалистите, вие за ли гласувахте или против? Компромис 3 да фюрм. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, 10 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се. Приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се. Приема се. Бюджет 6 за, против, въздържали се. Приема се. След това не са готови. Значи трябва да гласуваме за мандата за преговори електронно, моля. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се 54. Два гласа против, няма възражение. Госпожа Брантнер. Благодаря много на докладчиците в Сянка за сътрудничеството и благодаря на Маркос, който се връща сега обратно в Испания, но смятам, че тук при нас работи отлично. Благодаря ви. Госпожи и господа, преди да сдам тук председателското място. Искам да поздравя колегата Келън с рождения му ден. So, colleagues, we have uh, still. You want to do it from there? Oh, I can, I can, okay. Uh, Колеги, можем да започнем с последното гласуване преди е, вакансията. Да започнем веднага. 9.16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 2. За. Против въздържали се, приема се. 9, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 3 и 9.18 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 39 за. А, това пада. 39 трябва да гласуваме. Добре. За. Против.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 Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Това е идентично с 9.26. И отиваме на изменение 45 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9.28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Приема се. 9.30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 от госпожа Прантер за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 13 за, против, въздържали се, приема се. 9.31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.32 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 14 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля, приема се. 9.34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет не. Бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че и 54 трябва да гласуваме. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 и 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 9.35 и Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. 58 за,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 Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. 941 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 16 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 17 в две части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 73-то изменение за, им няма господин Брок. Предложението на госпожа Брантер, Брантнер бе заменено с друго изменение, където има по-ясна формулировка. че те са текст. In neighboring countries, the promotion of human rights is financed from the ENI. Nevertheless, when the ENI cannot be implemented due to political difficult conditions, it can, it can contribute to financing the European Endowment for Democracy. So this is the new wording. Това е новата формулировка на изменение 73 с устно изменение. Кой е за? Моля гласувайте. Против? Въздържали се? Искате думата ли? Господин Брок е докладчик и затова е представил основното изменение. I don't know what was this uh, uh, remark, but uh, let's, let's continue, let's continue with, with the vote. 73 uh, with... Нека да продължим. 73 с uh, представеното от докладчика основно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се с устното изменение. Бюджет 19. За. Против. Въздържали се, приема се. Бюджет 21 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 7-4 за. Против. Въздържали се, приема се. 7-5 за. Против. Въздържали се, приема се. 7-6 за. Против. Въздържали се, приема се. 7-7 за. Против. Въздържали се, приема се. 7-8 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Госпожо Брантнер, имате думата. Съвсем накратко, това изменение трябва да а, мине преди изменение 7, 77, обаче по същество нищо не се променя. Просто да знаете. 79. Трябва да гласуваме 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. изменени 82 и 83 идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 9, 45 и 46 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 10 in favor. Инта 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.48 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме блок, бюджет 22 и 23 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 20 е оттеглено, 89 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90. За. Бюджет 22 бе отхвърлено, така че трябва да гласуваме по 9.50 и изменение 90. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Нека направим електронна проверка по 90 и 9.50. Моля, гласувайте. Please close the vote. Край на гласуването. Приемат се с 26 гласа за и 24 против. 9.51 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 9.51. Please close. Is rejected. Отхвърля се. Инта 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9.53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против. Гласуваме електронно по 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, срещу 20 против. 97, 98, извинете, и 9,54 за, против, въздържали се, приемат се. 9,55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9,56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. 99. За, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 28. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 и бюджет 29. За, против, въздържали се, приемат се. Инта 18 и 19. За, против, въздържали се, приемат се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Гласуваме електронно по 26. Моля, гласувайте. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа за, срещу 27 против. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 и бюджет 5 за, против, въздържали се, приемат се. 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 9.7 за, против, въздържали се, приема се. 9.8 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Изменение 8 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Резултатът не беше ясен. Гласуваме електронно по изменение 38. Мисля, че се отхвърля. 10, uh, no, amendment 38 only. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа против. Бюджет 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по предоставянето на мандат. Моля, гласувайте електронно. Двама колеги все още не са гласували. Край на гласуването. 49 гласа за, 0 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика господин Брок.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 No, this is uh, gymnastic, Mr. Kazulidis. It's uh, good for the fitness uh, before the vacation. So let's uh, start the colleague indeed. И така, колеги, 28 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Компромис 1 за, Против? Oh, sorry, colleagues, uh, we need to, uh, to vote uh, before compromise one amendment 30 of Mr. Pascu. Извинявайте, нека гласуваме за 30. Господин Паско, за, против. Въздържали се? Прието е, прият е компромис 30. Сега е компромис 1 за, против. Въздържали се? Прието е. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 против, въздържали се, прието е. 37 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 39 за, против, въздържали се. Прието е. 40 за, против, въздържали се. Прието е. 42 за, против, въздържали се. Отхвърлено е изменението. Имаме 43 разделно гласуване. Първата част. За, против, въздържали се, приета е. И втората част за, <clears throat> против, въздържали се, тя е отхвърлена. 44 за, против, въздържали се, отхвърлена е. 45 за, против, въздържали се, приета е. 46 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 47 за, против, въздържали се, прието е. 48 за. Е, гласуваме електронно за 48. There are still seven colleagues uh, to vote. Още седем колеги гласуват. Six more, five more. Чакаме още пет. Okay, let's close the vote. Is uh, by one rejected. Отхвърлено е. Компромис едно. Rapporteur. Okay, let's vote a compromise. Компромис 2. Имаме проблем с, с списъка за гласуване в, на НП. А, така че гласуваме за 2. Компромис 2. За, против, въздържали се, прието. 54 за, против, отхвърлено е. 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. 58, извинявайте, 56, поправя се ораторът, 56 гласуваме за, против, прието е. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 59 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Нека проверим 59 е, тогава. Why do we have no vote on compromise three, uh, on the compromises? There's never a vote. Please close the vote. Край на гласуването. Is rejected with 27. Отхвърлено е. 27 против, 21 за. И така 60 за. Против. Въздържали се. Прието е. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 63 за. Против. Въздържали се. Прието е. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 65 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 66 за, против, въздържали се, прието. 67 за, против, въздържали се, прието е. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. 72 за, против, въздържали се. Нека проверим 72. Seventy-two is So please close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. Отхвърлено е. 73. За. Против. Прието е. 74 за. Против. Въздържали се. Прието е. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 76 за. Против Прието е. 7-7 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 79 за. Против. Въздържали се. Прието е. 78 за. Против. Въздържали се. Прието е. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 81 е. за. Против въздържали се, прието е. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Искате да проверим ли? Проверяваме тогава 84. Five more colleagues uh, didn't vote. Някои колеги не са гласували, сложили са си картите, но не са натиснали бутона. Предложението, изменението е отхвърлено с 28 на 21. 85 за, против. Въздържали се? Отхвърлено е. 86 за, против. Въздържали се? Прието е. 87 за, против въздържали се, прието е. 88 за, против, въздържали се, прието е. 89 е разделно гласуване. Първата част гласуваме за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 90-то е. изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 91 е. за, против. Въздържали се, прията 92 е. за, против. Въздържали се, отхвърлено 93 е. за, против. Въздържали се, отхвърлено. От 94 за, против. Въздържали се, отхвърлено. 95. Разделно гласуване отново. Гласуваме за първата част, за, против, въздържали се, Отхвърлено е. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. И така, 96 за. Против. Прието е. 97 за. Против. Отхвърлено. 98. Е, първата част гласуваме за. Против. Отхвърлено. Втората част за. Против въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, отхвърлено. 100 за, против, прието. 101 за, против, въздържали се. Това не беше ясно. Нека проверим електронно. wieder nicht Trend, die Edite ist eine uh, Again, five colleagues are not here. Okay, please close the vote. Моля, прекратете гласуването. Отхвърлено е. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието е. Еми, така минаваме. 117 на 117 за, против, прието е. 118 за, против, въздържали се отхвърляне. 120 с устното изменение 1. За, против, въздържали се, прието е. 121 за, против, въздържали се, отхвърляне. 122, пак разделно гласуване. Е, първата част за, против, въздържали се, приета е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлена е. Втората част. Втората част на 122. Нека проверим електронно втората част. Please close the vote. It's rejected is indeed rejected by two votes. Отхвърлено е с два гласа. И така, минаваме към компромис 6. Това е основно изменение на докладчикът, господин Брок. Аз мисля, че това е споразумение с някой от политическите групи, е, НП и социалистите. Ако видите текста на компромис 7, където е, става дума за част 6. За порализацията на, на турското общество, за задълбочената, цитирам, за задълбочената порализация в турското общество – Ако може другите партньори в компромиса да се присъединят към него, това би било добре. Господин председател, аз не съм много сигурен какво имате предвид. Господин Дав, казва председателят, какъв е въпросът ви? Господин Дав? Какъв е смисъла на това изменение, на това предложение? Това означава, че ние не искаме специално да се концентрираме върху линията на парализация в, между светско и несветско общество. Е, искаме да говорим просто за поляризацията в обществото в Турция, т.е. поляризацията, която се задълбочава, без непременно да засягаме е, светските и религиозни аспекти. Господин Дав, колеги, може ли да се съгласим по компромис номер 6? Добре, нека гласуваме. Компромис 6. За. Против. Възражение. Е, въздържали се, извинявайте. Да, приятно е. 129. За. Против въздържали се, отхвърлено е. Okay. 126 in, in favor. 126. За. Против. Въздържали се. е. 127 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приете. 128 са против, въздържали се, прието е. Четирите изменения на господин Майер, онблок. Сто тридесет, сто тридесет и едно, сто Трите изменения ще гласуваме онблок. е тесен на господин Майер. Не може. Добре, гласуваме 130 за. А ние сме гласували. Те са били дублирани в списъка за гласуване, така че вече са гласувани. Гласувано е 129. И така, гласуваме по 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е 131 за против, отхвърлено. 132 за, против, отхвърлено. Компромис 7. За, против, въздържали се, прието е. 136. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 143. За, против, въздържали се. Прието. 144 за. Против. Нека да проверим. Електронно изменение 144. Yes, please close the vote. Do we have voted 128? Yes. Yes, yes, yes, yes. Is adopted. Край на гласуването. Прието е с 23 гласа на 20. 145 за. Против. Въздържали се. Прието е. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 147. Нека проверим електронно. Please close the vote. Моля, прекратете гласуването. Отхвърлено е. 148 за, против, въздържали се. Прието е. 149 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 150 за, против, въздържали се. Прието е. 166. За. Против. Сто и пет е прието и това означава, че е прието uh, Пада, тъй като е прието, е прият компромис 6. No, should we go to... Okay, then... Uh, Rapporteur. I think after we made an agreement on... Мисля, че след като се споразумяхме по компромис 6, то това означава, че то покрива всички изменения за Турция. Това беше в, стария, в стария списък. Ние казахме, това засяга Турция и нищо друго. И повече не искаме да зачекваме темата, така че ще се придържаме към това споразумение, постигнато с докладчиците в сянка. Така че Okay, let's uh, follow the recommendation of... Така че 169 е покрито от компромис 6. И така, продължаваме с 166 за. Против. Въздържали се, отхвърлено. 167 за. Против. Въздържали се, прието е. 168 за. Против. Въздържали се, прието е. 169 за. Против. Въздържали се, прието е. 100 70 с основното изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. 171 с основното изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. 172 за. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Нека проверим електронно. 172. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа на 21. 107-3 за, против, въздържали се, приема се. 107-4 за, против, въздържали се, приема се. 107-5 за, против, въздържали се, приема се. 107-6 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Втора част на 179. Проверка, моля. Аз мисля, че се отхвърля. Please close the vote. Край на гласуването. Is adopted by... Приема се с един глас. It was not my vote. 180 in favor. 180 за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 въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част. Part... Току-що ми казват, че втората част пада, защото сме приели изменение 181. Uh, Колеги, Изменение 187 няма да се гласува. То всъщност е, отпада. Извинявам се, не гласуваме по него. И сега стигаме до изменение 188 за. Против. Въздържали се? Нека да проверим. 188. We can close is adopted. Край приема се 189 за, против, въздържали се, приема се. 191 с устно изменение за, против. Да направим електронна проверка по 191 с устното изменение. Мадам Луначек, фрау Луначек, плиз. Госпожо Луначек, кажете. За 191 като докладчик е, сянка на моята група за Южен Кавказ искам да помоля да бъде оттеглено устното изменение, защото то не е съгласувано с докладчиците в сянка. И също така призовавам всички да гласуват против, защото ви обръщам внимание, че в споразумението за асоцииране за Армения и Азербайджан, ние там сложихме различна формулировка. А, говорихме за... И тук ще се получат двойни стандарти. Говорим за Осетия а, и Абхазия. Ако само тях споменам като окупирани територии и не говорим за Нагорно Карабах като окупирана територия, просто ще приложим двойни стандарти, защото е, имайте предвид, че ние гласувахме и споразуменията за асоцииране. Затова призовавам да се оттегли устното изменение. Няма съгласие между докладчиците в сянка по това. Листа за гласуване беше изпратен късно вечерта, затова моля гласувайте против. One So please, the floor is yours. Моля, имате думата. От името на социалистите ние абсолютно се съгласяваме с госпожа Луначек. Ландсбергис. Господин Ландсбергис. Uh, I cannot agree being also uh, co-chairman аз съм заместник е, председател на делегацията. Няма микрофон оратора. Няма микрофон оратора. Господин Лансбергес има проблем с микрофона ви. Нямаме микрофон, не чуваме оратора. But we cannot start a debate here, Mr. Lanz. Господин Ландсбергис, не можем да започваме сега дебат. Сега гласуваме или ще гласуваме за или против, но аз съм против. Е, нещо има недоразумение. факта е, че ние нямаме е, съгласувано мнение за Нагорно Карабах. Председателя е господин Ландсбергис няма да започваме дебат. Давам думата само на докладчика и след това гласуваме. Моля. Господин Брок, имате думата. Може би е възможно да имаме компромис, ако е, погледнете първоначалния текст и се придържаме към него, но включим и е, руска окупация на Южна Осетия и Абхазия. Помислете защото е, действително, ако говорим само за Нагорно Карабах, е, а не говорим за Абхазия и Южна Осетия, това ще означава, че прилагаме двойни стандарти. So, if that's not acceptable, then let's vote on Lizek and the oral amendment. А, ако сте съгласни, така да гласуваме, ако не да гласуваме за предложението на господин Лизик. Председателят, колеги, не можем да започваме дебат сега социалистите, нека да се изкажат пак. Тъй като става дума за устно изменение, дори един член да каже не, не можем да гласуваме. Председателят. Някой против? Има ли някой против устното изменение? Добре, тогава няма да гласуваме. Не можем да го гласуваме, напълно ясно. Е. Тогава гласуваме 191 без устното изменение. И моля Изменение 191 без устно изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Please close the vote. Incredible. Моля, край на гласуването. Is rejected by... Отхвърля се с 26 против, 22 за. Изменение 191 се отхвърля. И стигаме до изменение 192 за. Против, въздържали се, отхвърля се 193 за. Против, въздържали се. Нека да проверим. 193. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се 29 срещу 18 гласа. И сега трябва да гласуваме 109-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да се провери 124 добре? Проверяваме 124 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 27 против, 20 за. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. No. No. 212 212 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 213, 213 за, против, Въздържали се. Нека да проверим. 213. Моля, на господин Свобода. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се 26 за, 19 против. 218, 218 за. Против. Въздържали се? Ще проверим електронно. 218, моля. Please close the vote. Моля край на гласуването. Приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 2-2 за, против, въздържали се, приема се. 223 с устно изменение, номер 7 за, против, въздържали се, приема се. 2, 4 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, против, въздържали се, приема се. 2, 2, 8 за, против, въздържали се, приема се. 2, 9, 0 за, 2, 2, 9 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 2, 3, 1 за, с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 2, 3, 5 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се. По-добре да проверим. 230, 236, моля. Край на гласуването. Приема се с един глас. 37 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, 240 извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-4-2 за в две части, за първата част за, против, въздържали се. Нека да проверим. 242, първа част. Моля, по електронен път проверка. Please close the vote. We become less and less here. Край на гласуването. Все по-малко депутати остават тук. Отхвърля се 21 гласа против, 18 за. Втора част на 242 за. Против. Въздържали се. Мисля, че резултатът е същия. Тоест, отхвърля се. 1.4.3. 243 поправя се председателят за, против, въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248. 247 електронна проверка. No. In favor? In my list is a no. Not with me, not in my EPP list. Okay, close, close the vote. Is adopted by one. Приема се с един глас. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега стигаме до 200, извинете, 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим ли? 253, моля, електронно гласуване. Four members are not voting, but... Четирима депутати не гласуват, но прекратяваме гласуването. 26 за, 19 против, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 258 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърля се, 266 за, против, въздържали Нека да проверим. 266 електронна проверка, моля. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се 23 за, 20 против. Следващото изменение 267 разделно гласуване за първа част против. Въздържали се, отхвърля се втора част за против въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по 269, не е съвсем ясно. Проверка 269. Please close the vote. Край на гласуването. is rejected by... Отхвърля се с два гласа. И сега гласуваме изменение Трябва да гласуваме. Изменение 270. 270 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 271 за. Против въздържали се. Нека да проверим електронна проверка по 271. Please close the vote. Край на гласуването. Is adopted by 25. Приема се 25 за, 20 против, 272 за, против, въздържали се. Приема се 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 се отхвърля, но ако желаете, ще направим проверка. Чек. Still four colleagues. Четирима колеги продължават да не са гласували, но край на гласуването отхвърля се 20 против, 18 за. 274 за против, въздържали се, приема се. 2756 с устно изменение за. Устно изменение 11. Заповядайте. Ние получихме е, списъка за гласуване 15 минути преди да започнем гласуването. Как е, да видим какви са устните изменения? Докладчикът може ли да изчете устното изменение? Тук се включват само два, две думи. Зачитане на принципите на свободна и справедлива търговия, т.е. не само справедлива. Така че е, аз съм за това е изменение. Ако сте съгласни, колеги, нека да гласуваме 276 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 с устно изменение номер 12. За, против. Искате да чуете и устното изменение? номер 12. В края призовава Европейския съюз да се обърне внимание на всички споразумения, които се покриват споразумения за сътрудничество между Африка и да ги направи по-последователни политически инструменти и продължава текста нататък. Ако сте съгласни, с това устно изменение по изменение 278. Нека да гласуваме за, против, въздържали се. Не е ясно. Правим електронна проверка по 278. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се равен брой гласове. Тогава трябва да гласуваме 279. 278 току-що бе отхвърлено, затова трябва да гласуваме 279 за. Против. Въздържали се. Приема се. 279 е прието и сега гласуваме 280. За. Против. Въздържали се? Нека да направим електронна проверка по 280. Against Atalanta. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се 24 за 19 против. 282 in favor. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, трябва да проверим електронно по втората част на 285. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 286 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 287 Мислех на немски. 287 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека проверим електронно. Yes, yes, Colleagues, six, seven, six colleagues need to vote. Шестима колеги още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 287 се приема. 288 за. Против. Въздържали се. Приема се. 289 за. Против. Въздържали се. Трябва също да проверим електронно по 289.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 Please close the vote. Край на гласуването. Приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Госпожо Брантнер, имате думата. По компромис 10. По него се предвижда разделно гласуване, но разделението е направено, за съжаление, погрешно. Първата част трябва да е до върховенство на закона и права на човека. Разделението се прави при формулировката и двете страни следва бързо да приключат преговорите по сключването на споразумение за свободна търговия. Така ще се насърчат търговията и економическият растеж. От тази формулировка нататък искаме разделно гласуване. Председателят, госпожо Брантнер, може ли да помолите къде точно, извинете да поясните къде точно искате да се раздели текста? Госпожа Брантнер, съжалявам за объркването. Имейлът ми явно не е достигнал до вас. Двете страни следва бързо да приключат настоящите споразумения по сключването на всеобхватно споразумение за свободна търговия. С това ще се стимулират економическият растеж и свободната търговия. Искаме разделението да е тук. Председателят. Гласуваме по първото изменение, по първата част, без това изречение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега с прочетеното изречение за, против, въздържали се, приема се. 303 и 304 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. Помолихте за електронна проверка. Гласуваме електронно по 305. some colleagues uh, with only with their cards. Okay, let's close the vote. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, 306 бе отхвърлено, така че гласуваме по 307. За, против, въздържали се, отхвърля се. 308. За, против, въздържали се, приема се. 313. за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против. Резултатът не е ясен. Гласуваме електронно по 319. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 против, 19 за. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 и 327 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-3-0. За, против, въздържали се, приема се. 3 3-3-1. В три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, трябва да проверим електронно. Втора част на 331. Моля, гласувайте. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се. Третата част на 331 за, против, въздържали се, приема се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 333 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, електронна проверка по 339 на Северин. So please, uh, yes, close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 340 и 341 идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Три, четири, две. Гласуваме по 3-4-2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3-4-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-4-4 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-5 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-7 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 349. Doesn't make sense anymore. Was rejected the first proposal with this order. It was linked with another one. Yeah, yeah. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се. Докладчикът има думата. Друго свързано с това изменение бе отхвърлено, така че няма смисъл да гласуваме по това изменение. Не мисля, че трябва да гласуваме по това изменение. и ще говоря с господин Паско, за да решим проблема преди пленарната сесия. Ще последваме предложението на докладчика госпожо Монис. Ако няма смисъл да се гласува по това изменение, то защо е било поставено в списъка за гласуване? Господин Бютикофер. вече гласувахме, но преди пленарното може да се внесе устно изменение. Докладчикът. Това и предложих. Няма смисъл да гласуваме по това изменение, защото предходно свързано с него бе отхвърлено, а именно 319. Няма смисъл да гласуваме сега по 349. И като се има предвид това, преди пленарното заседание господин Паско и аз ще внесем изменение, за да се реши проблемът. Но за момента няма зна... смисъл, извинете, да гласуваме по това изменение, тъй като първата част беше отхвърлена. Председателят ще последваме предложението на докладчика. Той ще поговори с господин Паско и двамата ще направят предложение за решаване на проблема. Гласуваме по 350 докладчик. Положението тук е същото. Тук става въпрос на порядък. Въпросът не е по същество. Председателя, доверяваме се на докладчика. 3-5-1. За, против, въздържали се, приема се. 3-5-2. За, против, въздържали се, приема се. 3-5-3. За, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 с устно изменение номер 13 за, против, въздържали се, приема се. 363 с устно изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 и 366 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 378. Okay, close the vote. Is rejected. Отхвърля се. 379. За, против, въздържали се, отхвърля се. 380. За, против, въздържали се, отхвърля се. 381. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12. За, Елмар Брок. Има грешка в списъка за гласуване на НП. Компромис 12, казва председателят. Господин Брок го прекъсва. В списъка за гласуване на НП има плюс срещу компромис 12. Компромис 12 против. Въздържали се. Приема се. 3, 8, 1 за, против, въздържали се, приема се. 390 за, против, въздържали се, отхвърля се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 396. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 396 се отхвърля. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, Изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. Има проблем с списъка за гласуване на НП. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 с устно изменение 15. Тук е записано устно изменение 15, но може да и 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се с устното изменение. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 15 и 16 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 и 22 за, против, въздържали се, приемат се. 23 за, против. Електронна проверка по 23. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа против. 24 в две части. Първа част за, против въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 сусно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът по 27. Гласуваме електронно. Please close the vote. Is rejected by two votes rejected. Отхвърлено е с два гласа. Е, изменение е, едно. За, против, прието е. Две. За, против, въздържали се, прието е. 3 за, против, прието. 4 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 5 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Нека проверим електронно пето изменение. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. Сега преминаваме към е, становището на Комисията по бюджета 2. Бюджет 2 за. Гласуваме бюджет 2. Бюджет 1 не се гласува. Бюджет 2 се гласува за, против, въздържали се, прието е. Бюджет 4 за, против, въздържали се, прието е. И бюджет 5 за, против, въздържали се, прието е. А сега електронно гласуване за върху целия доклад. Did everybody voted? Гласувахте ли всички? Добре. Значи, край на гласуването. Това е един от нашите най-главни, най-основни доклади. 41 ден за, 34 против. Господин Брок, аз искам да благодаря сърдечно на колегите, на докладчиците в Сянка. Е, ясно е, че някои неща не са съвсем до, е, са, съгласувани ясни. До пленарното заседание е, ще се опитам да изясня неточностите. Благодаря, господин Бро, казва докладчикът госпожа Лузинг иска думата. Благодаря. Аз също искам да кажа от името на ГУЕ ще дадем доклад от името на малцинството. Добре, казва председателят. Секретарията ще отбележи този факт. Благодаря ви, казва председателят, за търпението, за сътрудничеството. След две минути ще продължим с дневния ред. halten. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 16. И така, точка 16 от дневния ред, доклада Брантнер за институционалното споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията и за доброто финансово управление. Имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина става дума за парите ни, но нека да започна. Е, за много от вас становището ще изглежда познато и причината е ясна. Имахме подобно становище преди две години, когато докладчикът беше госпожа Муниос и всъщност аз използвах нейния проект. Преди две години процедурата не функционираше добре, процедурата за междуинституционално сътрудничество и това беше една от големите битки между Комисията, парламента и съвета, една несвършваща история. И така, имаме сега един нов проект за многогодишната финансова рамка и един друг проект за междуинституционалното сътрудничество. Нещата много не са се променили. Доклада на, господи, на госпожа Мониус беше добър, много добър. Що се отнася за тази година, става дума за бюджета, интеграцията на бюджета за сигурност и отбрана в общия бюджет. Това е новото и нещо ново тук. Най-напред аз правя предложение от бюджета за сигурност и отбрана да е по-прозрачен, да може да има по-голяма отчетност и трябва да има един бюджетен, е, да има бюджетен ред за всяка операция и когато става дома за специалните представители, там също трябва да има по-голяма прозрачност. Е, сега за гъвкавостта тя е важна. Трябва да се осигури, е, че трябва да има средства, за всички дейности на Съюза, преди, без да има необходимост от допълнителна консултация, що се отнася до външната дейност. Естествено, трябва ни повече е, прозрачност. Къде отиват парите в тази област? И така, политическа отчетност ни е необходимо, без да губим гъвкавост. Мисля, че това ще ни по, по помогне е да си създадем приоритетите по-ясно, що се отнесе до специалните представители. На второ място, това е така наречения общ съвместен дебат. Става дума за бюджета за сигурност и отбрана и дейностите свързани с този бюджет, как трябва да имаме достъп до информация. И освен това, предлагаме малко по-различен по състав на представителите. Другото предложение е подобряване на, отч, на отчетността по отношение на комисията. Това е, е моят е, проект почива, както казах, на проекта от 2010 година. Тук искам да прочертая бюджетната гъвкавост и надзор от страна на, на парламента. Надявам се да намерим консенс. А сега по отношение на графика. Най-напред е, днес имаме първото обсъждане. Крайният срок за изменение е четвъртък. След това имаме второ четене през септември и гласуваме във водещата комисия по бюджета през октомври, така че времевия график се задава от бюджетната комисия. Благодаря ви за вниманието и с интерес очаквам вашите коментари. Благодаря, госпожо Брантер. Аз е, имам честа сега да, заем, да замествам господин Порук. Той отива да... Е, така че имам възможността да водя госпожа Нейнски. Благодаря, колеги. Моята оценка на дебата на междуинституционалното споразумение по бюджетни въпроси е, е базирана на ние сме едини в мнението си, искаме по-голямо признаване на ролята на мониторинга и контрола. Целта на, целта на становището на АФЕД е не само да наблягаме върху превенцията, но и да предложим конкретни мерки за улесняване на сътрудничеството между институциите. Считаме, че проекто становището прави именно това. Благодаря на колегите за приносите, за идеите им и измененията. Надявам се, че позицията на АФЕД ще бъде подкрепена с положително гласуване в Комисията по бюджетите. И когато преговаряме с съвета и, съ... и комисията, те също ще бъдат на мнение, че е много по-добре да има засилена роля за контрол на парламента, което ще доведе и до засилване авторитета на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, Надежда Нейнски. Сега Анели Ятен Маки. Всъщност тя не е тук. Моли сумки се, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчикът. Много последователна позиция спрямо това, което сме решавали в предходните години. Тази последователност е много важна, за да може посланието на парламента да бъде достатъчно, да има достатъчно сила. Измененията, които засягат ролята на парламента, са изключително важни. Четвърто изменение, например, там се говори за възможността за различно използване на средствата по време на цялата финансова перспектива, а не само през година М плюс 3, както предлага комисията. Други изменения също подсилват ролята на, комис... на парламента и запазват последователността на нашите позиции, които ние сме изложили през миналата година. Групата на социалистите ги подкрепя и се надявам, че духа на единодушие, което стареше миналата година, ще бъде продължено и тази. Председателят, благодаря. Има... Няма други желания за изказване. 13 юли по обед е срока за подаване на изменение. Of... Преминаваме към точка 18. Междинен доклад относно постигането на положителни резултати във връзка с МФР 2013-2020 година. Докладчик е Мариета Джанако. Мариета, имаш думата. Благодаря, господин председател. въпросната функция на бюджета, а именно Европа и светът, бе обект на редица корекции и изменения по време на разговорите. Причината за това бе, че по тази функция бяха предвидени прекалено ниски бюджетни кредити не бе предвидена и достатъчна гъвкавост, така че да може да се реагира на промени. Съгласно договора от Лисабон са предвидени допълнителни правомощия, от което проистича и необходимост за допълнително финансиране. Така Европейският съюз наистина ще може да изиграе своята роля на международната сцена. В предложението на комисията се съдържа нещо положително – във връзка с функция 4, а именно предвижда се увеличение на бюджетните кредити. Да се надяваме, че съветът няма да внесе промени, като предложи намаляване на бюджетните кредити, предложени от комисията. Какво е важно по функция 4, за да имаме успех по отношение на многогодишната финансова рамка? Важно е да се осигури гъвкавост, така че да имаме възможност да реагираме на непредвидени ситуации и кризи, т.е. на обстоятелства, за които няма как да сме подготвени. Трябва да запазим постигнатото от парламента – за това ни е необходима гъвкавост в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Ето защо не е приемливо да се налагат ограничения върху компетентния бюджетен орган. Затова внесох изменения, в които се обявявам против определени мерки, които биха могли да наложат такива ограничения. Една такава мярка е, например, забраната за поставянето на средства в резерв. Освен това, предлагам процедура на автоматично преразпределяне на неосвоените кредити – в края на всяка финансова година. Съветът би следвало да приеме предложенията на комисията за повторното освояване на възстановените средства и на приходите – по финансовите инструменти. И накрая, нека отбележа, че трябва да се осигури по-голяма приспособимост. Това въжи за страните с статут на кандидат и с потенциален статут на кандидат. Прилага се принципът повече срещу повече. Трябва да се постигне действителен напредък по време на преговорите за присъединяване и да се увеличи капацитетът за освояване на средства. Председателят благодаря на госпожа Жанаку. Първият докладчик в сянка, който ще вземе думата е госпожа Мунис. Мария Мунис има думата. Е, благодаря, господин председател. Ние оценяваме положително предложението на комисията, особено за функцията 4. 17 милиарда евро са предвидени за целия период и 9 милиарда са предвидени, 9,4 милиарда се предвиждат за е, съответния период от 200, 2013 година. Ние искаме да усилим ролята на Европейския съюз като глобален играч на глобалната сцена и е, искаме Европейския съюз да е активен и в други региони, например в Латинска Америка. За 2014 година, например, няма увеличаване на средствата в сравнение с 2013 година. И аз вчера казах, че бюджета не би трябвало да е представлява бреме, от което трябва да се освободим. Това трябва да е инструмент, с който да постигаме нашия, на целите, които си поставяме в рамките на политическия си мандат. ние предлагаме определени изменения и смятаме, че в рамките на външната политика е, трябва да се насочим не само към, не трябва да говорим не само за стратегическите държави, а да кажем кои са те. Положително е, е новите инструменти, е, които се засягат под функция 4 и препратката е положителна, че Функция 4 включва реакция при екстремни ситуации. Ще предоставим, ще представим измененията си, предложенията за изменения и се надяваме да постигнем компромис. Благодаря, Франческа Брантнер. Благодаря, господин председател. Ние като цяло сме съгласни с предложението на госпожа Джанако. Дебата в съвета и всички предложени намаления, като си има предвид това, мисля, че ще е огромен успех, ако успеем да запазим настоящието ниво на финансиране. И смятам, че това трябва да е нашата цел. Ако всички решим да се борим за това, може би ще го постигнем. Ако се опитаме да искаме повече, може би да се надяваме, че ще запази настоящото ниво, но не е, е редно да си изграждаме е, е, въображаеми кули, зад които, които няма да успеем да изградим накрая. Много често съм виждала как в преговорите за бюджета отиваме с огромни претенции и в края на краищата стигаме, е, не получаваме нищо. Така че по-добре нека да заемем една позиция, която реално можем да защитаваме. Тоест, е, средствата за външна дейност е, можем да обосновем нашата, нашите искания. Благодаря на Франциска Брантнер, Сабина Льозинг. Благодаря на докладчицата. Споразумяхме се за това да подкрепим предложения подход. Или по-скоро обединихме се около следния подход. Въпреки по-голямата гъвкавост и по-широките правомощия, предложени от комисията, не бива да се ограничават правомощията на парламента, в това число и по отношение на контрол. Правомощията на парламента, свързани с бюджета, трябва да продължат да се упражняват от него, дори може би трябва да се засилят. Не можахме да се споразумеем за политиката за сигурност и външната политика. За това и ще внесем изменения от името на нашата група. Благодаря. Казва председателят. Има ли други желаящи да взема думата? Представителят на комисията. Не. По-добре не, тъй като времето напредна. Още веднъж ще дам думата на госпожа Жанако. Благодаря за изказванията от името на политическите групи. Представителите на социалистите изложиха някои различия. Разбира се, че ще можем да се споразумеем след като се запознаем с измененията на социалистите. Готови сме да разговаряме с всички докладчици в сянка. Председателят, благодаря. С това приключваме разискванията. Крайен срок за внасяне на измененията е четвъртък, 12 юли, 12 часа на обяд. Кристина Ойланд Предстои да обсъдим нейния доклад Консулска защита за гражданите на Съюза в чужбина. Точно на време влязохте в залата. Имате думата. Um, uh, Благодаря, господин председател. Това предложение е много важно и много практически е насочено. Да засяга консулската, кон, консулската защита на европейските граждани в чужбина, т.е. извън Европейския съюз. Първоначалното предложение на комисията се концентрираше върху кризисни ситуации в чужбина и предложението беше свързано с необходимостта да има по-добра координация между европейските страни в случай, когато има кризи или екстремни ситуации. Беше предложено Европейския съюз да избере своята водеща страна в този случай, но предложението бе обсъдено от много колеги, включително и аз. Е, направихме предложение и развихме идеята за по-добра координация по-нататък. Поне колегите, които направиха Предложение Те вървят в една посока и се смята не да има една водеща страна, която да функционира като постоянен представител на Европейския съюз в трети страни. Има доста причини за това. От една страна би било хубаво да се използва цялия целия правен, цялата правна компетенция на тази страна, което би било много продуктивно. И на второ място, особено малки страни, когато, които нямат консулско представителство навсякъде по света, могат да използват възможността при дадените обстоятелства да играят е, една координираща роля. Идеята е всички европейски граждани да получат равно третиране и да получат адекватна консулска защита и помощ. По-нататък е, ние задълбочихме темата и смятаме, че е добре, добра предложение в дългосрочна перспектива службата за външна дейност да поеме някои от консулските услуги от е, отделните държави членки. Сега, това не означава, че ние искаме да подкопаем важността на държавите членки и техните представителства в чужбина, но иде, идеята се основава на факти, които ние бихме искали да упростим в този контекст. Искаме да упростим процедурите за нашите граждани в чужбина и да намалим е, финансовата тежест за държавите членки. И също така много важно да увеличим видимостта и значението на, на значението на европейското гражданство пред трети страни. Е, това е като въведение, което искам да кажа. По принцип имаше широко разбиране сред колегите в парламента за това досие и се надявам, че през следната вакансия че след лятната вакансия ще може да излезем с окончателно становище, т.е. през септември. Благодаря ви. Надежда Найнски. Благодаря, госпожа Наински. Thank you very much. Благодаря, драги колеги. Съвсем накратко ще се изкажа. Тъй като госпожа Ойланд и аз сме на много сходни мнения за становището за консулската защита. Нашите изменения върват в същата посока, т.е. делегациите на Европейския съюз да бъдат по ангажирани в по-голяма степен в предоставането на помощ на европейски граждани, особено там, където няма консулски представителства. Водещата комисия Ливе е на същото мнение, подхожда по същия начин. Признавам, че някои от колегите имат възражения, особено колегите от Обединеното кралство, но искам да подчертая, че Европейския съюз има своите задължения по силата на основополагащия договор и той трябва да ги спазва. Като ако не се ангажира делегациите на Европейския съюз в защита на нашите граждани, това може да се тълкува като нарушение на законодателството на Европейския съюз и това не би следвало да се толерира. Смятам, че трябва да се упражни повече натиск върху съвета и службата за външна дейност, за да се засилят възможностите на делегациите на Европейския съюз. Защото тук не става дума за национален суверенитет, а за сигурността на европейските граждани. Благодаря. Yes, um, like the... Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за Становището. Този въпрос обсъждаме от дълго време и се опитваме да решим именно е, проблема, както каза и госпожа Нейнски, е, за прилагането на договор от Лисабон, който предвижда по-високо ниво на защита на гражданите на Европейския съюз. Следва да кажа, че сме доста разочаровани от пред предложението на Европейската комисия. Там се говори за подобряване на координация, но практически им се споменава за ролята на делегациите на ЕСА на място. И ние трябва да търсиме не само синергии, но и да намаляваме разходите, защото в момента е, ние провеждаме политики на економия и тогава няма никакъв смисъл да се извършват едни и същи функции от две различни институции. Също така смятам, че трябва да е, обясним на страните членки, че е, ако след като има институция, която може да извърши тези функции по-добре, те просто ще си спестят от бюджета. Затова смятам, че трябва да искаме европейски, делегациите на ЕС поне да бъдат водещи. Те трябва да представят гражданите и в такъв смисъл и по-добре може да се разясни на гражданите какви са техните права. За нас това е абсолютния минимум. А ако можем, бихме могли да стигнем и по-далеч, т.е. да искаме делегациите на ЕСА да поемат консулски задължения. Особено, особено като си има предвид, че има страни членки, които нямат желание да поемат тази функция в момента. Както каза и госпожа Нейнски, най-голям проблем са колегите ни от Обединеното кралство, но ако се изчисли колко пари ще спести Обединеното кралство от подобна дейност, може би ще ги убедим. Така че смятам, че трябва да действаме и е, благодаря на госпожа докладчика и на госпожа Бауер, която работи отлично в Ливе. Смятам, че трябва да бъдем много твърди, да се борим за това, защото именно това е място, в където можем да покажем какъв е реалната полза за европейските граждани от съществуването на ЕС. Председателят, благодаря. Извинявайте, че не можах да ви дам думата преди малко. Обади ми се министърът на външните работи. Госпожа Вержия не е тук, така че няма да дам думата на други колеги. Госпожо Ойланд. Не. Едит Бауер от името на Комисията по граждански свободи. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Нека също отбележа, че високо оценявам възприятия подход. Той залага най-вече на осигуряването на участие на представителствата на Европейския съюз. А що се отнася до измененията и по-нататъчната работа по становището, трябва да имаме предвид, че се предоставят два вида консулска защита. Първо рутинна и второ при извънредни ситуации. Службата за външна дейност не разполага с структури, които да предоставят рутинни консулски услуги, като например замяна на изгубени пътни документи. Трябва да вземем предвид това, както и член 23 на договора от Лисабон. Съгласно член 23 от договора, гражданите на Европейския съюз имат право да се обърнат към представителството на която и да е държава членка на място – като се има предвид това, мисля, че трябва да се активизира ролята на службата за външна дейност в областта на управлението на риска. Предлагам да се придържаме към член 23 от договора. Председателят благодаря на Едит Бауер. Има ли желаящи да взема думата? Не. Крайният срок за внасяне на измененията е 13 юли 12 часа на обяд. Доклада на господин Чарлз Танък Стратегия на Европейския съюз за региона на Африканския рок. Благодаря. Представителя на съвета току-що ми каза, че е, се изготвя стратегическата рамка за Африка, така че малко графика ни се разминава. Но съвета в края на краищата публикува заключенията си за е, африканския рок от ноември миналата година, така че сега имам възможност да отговоря на тези заключения. За да поясня, е, нека да кажа, че този документ може да представлява и стратегическа рамка на ЕКАТ, там където се включват 8 страни, защото по този начин много лесно можем да разгледаме проблема. Става дума за Джибути, Еритрея, Етиопия, Кения, Судан, Уганда – и други страни в тази област, за, съ... за съжаление, има огромна нестабилност, няма ясна политическа визия, политически действия и економически. В момента има конфликт между Судан и Южен Судан. В Бие и Дарфур има конфликти. В Судан между Етиопия и Еритрея има напрежения. Сомалия, Еритрея, Джибути. Тоест, африканския рок е много конфликтен и, на, и регион, в който има много напрежение. Тази нестабилност се повишава и от други фактори, като примерно глад, липса на развитие, пиратство и е, засилен трафик на наркотици и други незаконни стоки. Пълно беззаконие и тероризъм. Е, примерно Ал-Шабаб, е, да споменем като такава групировка. Моите заключения са, че е необходима стратегия в пет измерения. Първо, създаване на структури. Второ, работа с страните в региона и международните организации за решаване на конфликта. Трето, да се стремим да не се разпростране нестабилността в региона към други страни. Също така да се осигури подкрепа за економическо развитие и също така да се подкрепя регионалното и политическо сътрудничество и интеграция. Също така смятам, че трябва да се обозначат и някои конкретни проблем, е, области. Сомалия, примерно, трябва да получи подкрепа, защото тя минава през много тежки времена в своята история. Тя, там има нестабилност от е, десетки години и преходното федерално правителство вече няма да заема властта след няколко месеца, така че трябва да обърнем внимание там. А също така да подкрепиме изборите, които ще се провеждат. Трябва да се работи и за изграждане на консенсус в подкрепа на новото правителство на, социали... Е, на Сомалия. 18 септември е крайния срок за подаване на изменения, което е непосредствено след изборите в Сомалия, което ще даде възможност на колегите да отчитат и резултатите от тези избори. Също така споменавам и пиратството, което струва огромни суми на международната морска търговия. Сега също така доста спорните мерки за осигуряване на сигурност, включително употребата на вържен пер персонал. Сега, може би най-ефективната мярка е да се установят контролирани морски пътища Обръщам внимание на тази тема и мога да кажа и споменавам, че пиратството създава още по-голяма нестабилност в е, този регион. Аз е, скоро присъствах и на срещата на Аталанта, където се дискутираше възможността те да се занимават с борба с пиратството. Е, обсъжда се е, удължаването на мандата до 2014 е също така е възможност в мандата да се включи е, разрешение за атака на пиратски бази на сушата. Тези мерки може би са част от решението, но в край на кращата трябва да се търсят корените на тези проблеми, а именно економическата нестабилност, беззаконието и е, липсата на перспективи за заетост в е, Сомалия и региона. Затова под, е, призовавам да има подкрепа за създаване на съдебна система и разгръщане на съдебен капацитет и съответни на инфраструктура, чисто сътилища и други необходима инфраструктура за осигуряване на правна защита по международни стандарти. Също така приветствам и мисията Нестор, ЕОКАП Нестор, инициатива за изграждане на регионални морски капацитет на съществуващите сили, охраняващи крайбрежието в съседните страни. Европейския съюз и много други интернационални партньори осигуряват подкрепа за, морското, за морското дело в региона, но смятам, че трябва да се работи с Етиопия, Кения, те е, осигуряват войски, Уганда, там се позиционира мисията за обучение. Всичко това е сериозен признос за регионалната стабилност. Също така коментираме и усилията на международната общност, защото дългосрочното решение може да бъде постигнато само ако излиза от Африка и е подкрепено от местните общности. Затова подчертавам ролята на Евро... Африканският съюз. Също така се възползвам да, да очертая положителните примери, като например Азиет, международната Сомалиланд, което несправедливо не е призната и не, не е, е призната като отговорен партньор в установяване на стабилност в мира. Говоря за необходимостта за изграждане на различни видове структури за борба с тероризма и пиратството. Също така очертавам области, където трябва да постигнем споразумение, областите също и на напрежение. Например, съществува спешна нужда да има споразумение между Судан и Южен Судан за споделяне на доходите и е, призовавам да се помогне, защото нерешаването на този въпрос ще създаде много големи проблеми. Е, очаквам да чуя вашите коментари и, както казах, днес разглеждаме доклада за първ път. Е, срока за подаване на изменения 18 е септември, през октомври ще разглеждаме на 10 и октомври ще разгледаме на второ четене и на първото е, заседание в Страсбург през ноември ще влезе доклада в пленарна зала. И както разбрахте, тук крайният срок за измененията ще е през септември, но искам да аз самия да направя някои е, забележки. Е, господин Свенсон от НП не може да присъства, затова ме помоли аз да го представя. Е, надявам се нямате нищо против да го заместя. Най-напред, господин Свенсън благодари на господин Тенок за много добрата работа за този проект от доклад. Ръгът на Африка е много сложен, предизвикателствата са огромни, затова анализа изисква много, да е много предпазлив и внимателен. Като докладчик в сянка, господин е, Свенсон е, ще представи от името на НП изменение. Е, доклада е добра изходна точка, но господин Свенсон иска да заостри вниманието на някои области. От гледна точка на НП, фокусите са човешките права. А, това е най-важното. Липсата на опазване на основни човешки права, е правото на живот, правото на сигурност е една от огромните дилеми в нашия свят. За това а, трябва да кажем, че е изключително важно за Европейския съюз да работи заедно с властите в региона и други актьори на международната сцена, за да осигури опазването на тези права. Правата на жените е, много време са били е, подценявани в региона. Сектантския ислямизъм се шири в региона, което застрашава правата на религиозните младсинства. Е чрез подкрепата на сигурността може да се борим срещу тероризма и пиратството. Това е изключително важно. Важно е да се осигури продоволствената помощ, хуманитарната помощ, за да се възстанови економиката на региона. Има добри примери, като Сомалиланд. Е, тези добри примери трябва да се подчертаят като модели за други части в Сомалия. Е, господин Свенсон заключва със следното изречение. Аз е, желая на всички успех по тази много важна резолюция. И така, госпожа Мария Монис има думата като следващ оратор. Президенте, gracias al señor Тано por благодаря, господин председател. Благодаря на господин Танък за изготвения проект от доклад. Мисля, че той е една много добра отправна точка за по-нататъчни разисквания. Със сигурност текстът може да бъде допълнен с изменения, които смятаме, че са необходими. Искаме да се упомене хуманитарната криза както и да се визират вътрешно разселените лица и бежанците. Те са проблем в целия африкански регион. Трябва да се отчете и въздействието на недостатъчното развитие на региона. Ще внесем изменения, в които се вземат предвид тези проблеми. Надяваме се, че докладчикът и докладчиците в сянка ще ги приемат. Разоръжаването е необходимо, за да се установи атмосфера на сигурност. В текста не се упоменават, цел... упоменават извинете, целите на хилядолетието за развитие, необходимостта от намаляване на бедността, борбата с глада и от разработването на възобновяеми енергийни източници. Всичко това трябва да се упомене. тъй като е свързано неразривно с външната работа, външната политика, извинете. Не е възможно развитието да се отдели от външната политика. За дестабилизацията в региона допринасят и измененията в климата. Така че трябва да се отчетат и последиците от тях. Трябва да вземем предвид и уязвимите лица, както и вътрешно разселените лица. Упоменавате мисиите Елнафор, Аталанта, мисията на Европейския съюз за обучение, както и мисията Елкап Нестор. Напълно сме съгласни с докладчика по отношение на тези мисии, но трябва да се опоменат и частните охранителни дружества, които все по-широко присъстват в региона и също допринасят за сигурността. Необходима е и пътна карта за стандарти за отговорността на публичния и частния сектор този текст е конкретна възможност за нас да отправим сигнал към комисията, да я призовем да предприеме по-активни действия в тази област. Благодаря на госпожа Мунис Райнхард Бютикофер. Благодаря, господин председател. Благодаря, подобно на колегите на докладчика, за изготвената проекторезолюция. резолюция Също като колегите възнамерявам да се включа конструктивно в по-нататъчната работа по текста. Мисля, че има още какво да се направи. Напълно съм съгласен с докладчика за това, че в рамките на целия процес Африка трябва да изиграе основна роля и да се ангажира най-активно. Ще изтъкна пет момента, по които съм на малко по-различно мнение. Първо, съседните страни. По-скоро съм критичен във връзка с ролята на съседни страни като Етиопия и по-точно ролята, която са изиграли до момента. Може би трябва да се спомене и това, че Еритрея е обвинена от групата за наблюдение на ООН за това, че е предоставила финансова подкрепа на Ал-Шабаб. Второ, говорим за изготвянето на стратегическа рамка за африканския рок, но все още се работи на парче. Може да се извърши промяна която да допринесе до значително, за значително подобрение. Трябва на специалния представител за африканския рок да се предоставят по-широки правомощия. Трето, по-критичен съм по отношение на военния аспект – Фактът, че в момента пиратството не се увеличава, по-скоро се дължи на климатичната обстановка, а не толкова на приложена успешна стратегия. Четвърто, не ми се ще и дори може би съм против подхода, предложен от докладчика във връзка с независимостта на Сомалиланд. В точка 11 той отчита факта, че Сомалиланд в момента се стреми към признаване като независима държава. Можем да отчетем ценния принос на Сомалиланд към установяването на сигурност и стабилност в региона, но не бих окоръжавал стремежа на тази част от страната към независимост. И накрая би трябвало повече да се наблегне върху конституционния процес, който тече в момента. Според мен е постигнат известен напредък трябва да подкрепим процеса. Dank, Благодаря, господин Бютикофер. А сега госпожа Лойсинг. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Въпреки това, трябва да кажа, че от наша гледна точка има доста големи разлики с посоката, в която върви доклада. Съгласна съм с господин Бютикофер и с преждеговорившите, че хората в Африка трябва да участват в решаването на проблемите. Но също така не бива да се смесват причината и следствието. Основните ресурси, като водата, например, не се споменават а, отговорността на Европа, на Индия, на Китай, е отговорностите не се споменават също, защото те имат отговорност по отношение на живота на рибарите в Африканския рог. Докладчикът говори за бедността, но докладът изобщо не се спира върху факта, че бедността е един от основните е, от основните източници на проблемите. Е, това не се споменава, както казах, и вероятно на това се дължи на успеха на политиката в Сомалия. Докладът засяга Кения, Уганда, и Етиопия като а, регионални сили, но те могат да бъдат използвани в общата стратегия. Освен това, докладът изобщо не се, не се опитва да се бори срещу симптомите. Той ги описва, той описва симптомите, но не дава предложение за решение. Не се прави анализ на причините за проблемите. Освен това, военно, военните аспекти за решаване на проблемите са прекалено подчертани, прекалено положително осветени в доклада. Говори се за патрулите по крайбрежието. Е, аз искам да бъда кратка, но искам да кажа, че тук обсъждаме в крайна сметка един е, че в крайна сметка вероятно ще изработим собствен доклад, който ще представим като изменение. Благодаря, господин Тайнок. Uh, Благодаря съвсем на кратко телеграфичен стил господин Свенсън. Абсолютно приветствам неговите бележки. Докладът, разбира се, се занимава с въпроса на външната политика и отбраната. Говоря за човешките права, но не съм сложила акцент, така че ще посрещна с удоволствие предложения за изменения. Може би госпожа Мюнис може да се включи. Е, така е, е. Трябва да се говори за контрола върху Ал-Шабаб и за дейността на Международния е, организация за бежанците. Нямах и достатъчно място, така да се каже, за да обознача достатъчно разгърнато и този въпрос. Госпожа Монис е, съгласна съм, съм с нея, че трябва да се разоръжат военните групировки. Е, но ние не сме комисия по развитието, затова е, целите за, на хилядолетието за развитие или климатичните промени не са теми, които смятам, че трябва да бъдат засягнати. всички случаи обаче ще приема изменения и ще ги разгледам. Съгласен съм, че е, трябва да се упоменат и е, частните охранителни компании, макар че и при тяхната дейност има известни проблеми, т.е. и охранявани кораби са били отвличани. Господин е, Бюти Кофър говори за Етиопия и критикува нейната едностранна ангажираност. Да, ще разгледам измененията, но само по себе си, Етиопия сама по себе си е източник на стабилност. Разбира се, е, в конфликта с Еритрея и с ал тя има нужда да застава за своите национални интереси. Аз споменавам специалния представител на Европейския съюз, не споменавам името, е, ще отчета и предложението той да има водеща роля. Да, споменахте за мусоните и че те може да са причина за намаляване на пиратството, но в края на кращата мусони има всяка година. Това намаление в момента е, е, е очевидно. В благодарение на мисията Аталанта в момента има много съществено намаляване на възможността пиратите да отвличат кораби. И тук стигам и до коментарите на госпожа на Льозин. Е, проблемите идват, разбира се, от е, бедност, е, но ако е само това причината, пиратството щеше да съществува и в Сомалиланд, защото те, там бедността е дори по-голяма, но няма пиратство. Така че, ако единствената причина за пиратството беше бедността, пиратство можеше да има по целия бряг, но в Сомалиланд това не се случва, защото там се управлява добре и има демократично общество. И въобще по темата за Сомалиланд аз бях готов да сложа и по-силна формулировка. Аз лично подкрепям тази, е, техните усилия но за съжаление е, те бяха в един съюз, който не им донесе нищо добро за повече от 20 години. И сега търсят признаване. Знам вашите становища по въпроса, моите становища са различни и съм готов да заема неутрална позиция. Последно на конференцията в Лондон се остави тази тема за Сомалиланд изцяло на страна. Сега темата, разбира се, трябва да бъде решавана между Сомалия и Сомалиланд, което ще е много трудно, но все пак е добре да отчетем положителните аспекти от присъствието на Сомалиланд, което и правя, но както казах, с удоволствие ще е, разгледам и предложения, свързани с е, недостъка на вода. Е, също така риболова проблем, прекомерния риболов от Китай, от Испания и така нататък. Като тук въпросът не е само за економика, и свързан с организираната престъпност, липса на законност и така нататък. Очаквам с нетърпение вашите изменения и ще продължим дискусията с докладчиците в сянка, да търсим и компромиси. Благодаря и така крайният срок за изменение 18 е септември, 12 часа. И така ще се видим отново в 3 часа днес. Ще говорим с е, доктор Ерато Козуко Меркулис, външния министър на, външните работи на Република Кипър. Благодаря.